Днес веднага започваме с първата точка от дневния ред. Това са изявленията на съвета и комисията за мерките на Европейския съюз и на държавите членки за справяне с потока от бежанци вследствие на конфликта в Сирия. Първи ще вземе думата представителят представителят на съвета господин Лесковичос. Господин министър, имате думата. Добро утро, господин председател, уважаеми дами и господа. През последните две години след конфликта в Сирия, тези две години са белязани от много трагични събития – много беженци са регистрирани и чакат да бъдат ми, регистрирани. Милиони беженци са това. Повече от половината са деца и жени. В момента, в който говоря пред вас, броят на беженци от Сирия нараства. Повече от 2 милиона и половина са беженците в момента. Това е ужасяваща реалност за е, всички тези хора, които бягат от война, които са мъчени от травми и мъчения. Това е сериозна драма за беженците от Сирия. Има около 3,5 милиона беженци се очакват до края на, на, на годината по статистика по прогнози на Обединените нации. Съветът следи с огромна загриженост развитието на сирийската криза, следи и евентуалните последствия от кризата в Сирия за държавите членки. Вчера е, въпросът бе обсъден на съвета по вътрешни работи. Европейския съюз се ангажира да увеличи усилията си за помощ за преодоляване на сирийската криза. Ще има мисии в страните, които най, са най-много засегнати от кризата в Сирия. Ние осъзнаваме, че мащабите на тази криза са огромни. Огромна е тежестта на правителствата на общностите в Йордания, Ливан, Ирак и Турция. За това ние благодарим на страните съседки на Сирия за това, че държат а, границите си отворени за беженците от тази страна. Окоръжаваме страните да продължат по тази, в тази насока. В същото време международната общност също трябва да понесе своята част от отговорността. Европейския съюз и държавите членки са в предната редица на даване на хуманитарна помощ в и извън Сирия. Почти всяка държава членка на Европейския съюз се опитва да облегчи сирийската криза. Това е въпреки трудния економически климат в Европа и бюджетните ограничения. В момента отделяме хуманитарна помощ на повече от 1,5 милиарда евро. Една трета е от бюджетите на държавите членки. Чет... Над 400 милиона евро ще бъдат допълнително мобилизирани в различни инструменти, голяма част от които ще отидат за местните общности. Това означава, че общата помощ от Европейския съюз възлиза на около 9 милиарда евро. Донорите би трябвало да координират по-добре своите хуманитарни акции, за да може помощта на Сирия да бъде по-ефективна, да, за да може отчетността пред нашите граждани да е по-прозрачна. Трябва да обединим усилията си до края на конфликта, но Европейския съюз планира и краткосрочни и средносрочни мерки, като подкрепя страните и общностите засегнати от беженския поток. Комисията в сътрудничество с съответните международни партньори под, подготвя регионални защитни програми, които са средносрочни и дългосрочни в своето планиране тези програми ще започнат да функционират от следващата година. Съветът приветства тези програми и окоръжава комисията да продължи тази важна инициатива. Има сирийци, които трябва да бъдат защитени. Трябва да беженците да бъдат разпределени пред, сред държавите членки и това са решения и мерки, които трябва да бъдат взети на европейско равнище. Мерките ще бъдат финансирани от фонда за миграция. Господин председател, господин комисар, уважаеми дами и господа, ние днес се съсредоточаваме върху един въпрос, въпроса за бежанците, но не бива да губим от взор общата картина, общата цел, а именно установяване на един мирен преход в Сирия. Искам да подчертая нуждата от политическо решение в страната. Единственото възможно решение е политическото решение. Съвета ще се ангажира активно в намирането на такова решение съвета за сигурност на ООН излезе с резолюция за химическите оръжия в Сирия. Това беше огромна стъпка напред в отговор на сирийската криза. Последваха важни решения, взети в, от съвета в Хага. Това решение отваря възможността за унищожаване на химическите оръжия в Сирия и за отговор на международната общност на заплахата от оръжия за масово унищожение. В резолюцията ние осъждаме тези оръжия и искаме да подведем отговорните за тези страдания, за използването на химическите оръжия под отговорност. Европейския съюз подчертава своята готовност да подкрепя действията, които са планирани в резолюцията, както и решението на съвета от Хага. Ние сме в постоянен контакт и обсъждаме практическата помощ. От международна гледна точка трябва да работим с всички международни партньори, щатите, Русия, арабските нации, за да постигнем един силен, единен международен отговор. Съвета за сигурност на ОНЕ, неговата резолюция, съдържа постановки, заложени в Женевската конвенция трябва да се свика конференция за Сирия, колкото се може е възможно по-скоро. Уважаеми господин председател, уважаеми депутати, през последните две години сирийският конфликт се влуши и се разреси в гражданска война. Трябва да помогнем на невинните сирийски граждани, да им помогнем с хуманитарна помощ. Това е огромна нужда, която непрекъснато нараства. Европейският съюз и държавите членки отдават непрекъснато помощ. Ние ще продължим да даваме помощ и ще осигурим гладкото отдаване на финансовите средства. Съвета поема своята отговорност. Съветът приветства проекторезолюцията на парламента. Парламентът следи развитието на ужасяващата ситуация в Сирия, следи последствията за региона. Хуманитарната помощ е важен елемент в нашата политика. Важно е тази помощ да бъде координирана и да бъде оказвана възможно най-ефективно. Ние се базираме на нашия опит, на опита на институциите и на опита на всяка държава членка в нашите усилия да преодолеем кризата в Сирия. Благодаря. Благодаря, господин министр. От името на комисията ще говори комисар Мишел Бърния. Много благодаря, господин председател. Благодаря, дами и господа евродепутати, за дебата, за това, че повдигнахте дебат по този толкова спешен и трагичен въпрос. Колегата Малстриом заедно с председателя на комисията Барозо днес пътуват в, за Лампедуза, така че аз съм тук от тяхно име и ще представя позицията на комисията след изявлението на литовското председателство. Ние също искаме да изразим солидарността и съпричастието си към всички жертви и техните роднини, жертвите от инцидента в Лампедуза. По-голямата част от тях, жени и деца, бягаха именно от въоръжени конфликти в Близкия изток и Африка. Дами и господа, неотдавнашните международни инициативи и по-специално инициативата за разрушаване на арсенала химически оръжия в Сирия, както и резолюцията на ООН, най-вероятно ще намалят и дори прекратят риска от военно нападение, от военен удар на Средните щати и техните съюзници. Това обаче не значи, за съжаление, че ситуацията се стабилизира по-скоро точно обратното. Продължават военните действия на место. Европейският съюз чрез заместник-председателката и върховна представителка на Европейския съюз по въпросите на външните работи и сигурността Кейтрин Аштън говори единогласно и защитава необходимостта от действие, от действие от страна на съвета за сигурност на ООН, за да прекрати този конфликт. Европейският съюз винаги е заявявал желанието си да изпълни всички резолюции, както на европейския, както на ООН, така и на останалите международни организации. В момента се намираме на кръстопът. И сега решението, което ще вземем, ще бъде решаващо за бъдещата ни работа, нашата работа и на партньорите ни, на Средните щати, на Русия и на арабските държави, за да можем да излезем с единен отговор – на 30 юни 2012 година се подписа Женевска конвенция, която след това намери подкрепа в резолюцията на съвета за сигурност на ООН. Ние подкрепяме съдържанието на тази конвенция. Днешният дебат е посветен именно на това, на една от най-страшните в съвременната история на човечеството кризи, където една трета от е, населението е разселено или бяга. Над 2 милиона души са в Йордания, в Ливан, Ирак, Турция и Египет. Според данни на върховния представител е, за защита на човешките права на не. Трябва да отдадем дължимото на солидарността на населението на тези съседни държави към сирийските беженци комисариатът на ООН, Върховният комисариат на ООН, смята, че до края на годината ще наброяват 3 милиона или даже 3 милиона и половина бежанците на територията на тези съседни държави. Европейския съюз ще бъде начало на международното действие за подпомагане на тези бежанци. От е, края на 2011 година около 2 милиарда евро бяха предоставени от комисията и от държавите членки за хуманитарна помощ. Европейският съюз е сред първите донори на хуманитарна помощ, но разбира се и ние имаме свои, е, границите на своите собствени възможности. Около 56% от тази хуманитарна помощ е насочена именно към съседните страни, а 44% от тази помощ на комисията и на държавите членки е насочена към си, самата Сирия. Съседните държави, Йордания и Ливан, също посочват, че техният собствен капацитет също е на ръба на възможното, на това, което, на да могат да издържат. Европейският съюз на свой ред полага всячески усилия, за да могат сирийските беженци на територията на съседните държави да имат и хуманитарна помощ, и правна защита. Местната програма за регионална помощ започва действие, тъй като предходният проект приключи и новото издание на тази регионална програма за солидарност ще цели не само солидарност, а и развитие в Ливан, Йордания и Ирак, развитие и подпомагане на положението не само на сирийските беженци, а и на всички останали беженци, които пристигат от съседни общности. И така, призивът на Антонио Гутерес, комисарят за бежанците в ООН, се обърна с искане за разселване на 6 бежанци в европейски държави. Ирландия, Швеция, Холандия, Австрия и други – съответно се работи по този въпрос. От името на Европейската комисия искам да изразя благодарност на държавите, чието имена споменах и други, които не успях, да им благодаря и да призова и други държави членки да последва този пример. Около 500 хиляди сирийци са поискали убежище в Европа от началото на кризата. В Швеция и Германия са най-много от подадените молби за статут на беженци. Виждаме, че сирийските беженци тръгват по различни маршрути към Европа, по суша, чрез Турция, България, Гърция или Западните Балкани, или пък по морски път Тур... от Турция и Египет. И това пътуване по море води до трагедиите, на които присъствахме в Лампедуза, по бреговете на Италия. Разбира се, престъпните мрежи използват мизерията и нищетата на тези нещастни хора. Трагедията в Лампедуза преди няколко дена показа именно това. Първо, отношението, реакцията, солидарността, достоинството, с което реагираха хората и местните власти. Нашата благодарност. Това показва обаче и нуждата от по-ефикасно действие, безмилостен удар по тези престъпни мрежи, които търгуват с хора и тяхната трагедия. Нека да подчертаем, предложенията в този смисъл на комисар Малстрюм, направени вчера по време на заседанието на Министерския съвет на министрите на вътрешните работи. Предложението и бе за бъдещата политика на Европейският съюз. Казах вече колко, на колко наброяват сирийските беженци, този брой се увеличава все повече и повече и натискът върху някои национални системи става все по-голям и по-неудържим. Кипър, Малта, Италия са такива примери. Гърция, Кипър, България, където десетки беженци пристигат всеки ден и всеки ден са най-потърпевшите в Италия, например, непрекъснато се увеличава броят на успешно прекусилите Средиземноморието. Разбира се, трябва да очакваме още по повече бежанци. Фронтекс и организацията, специализираната агенция на Европейския съюз за подпомагане на бежанците, бежанците, както и с международните организации за управление на беженските потоци. Посетиха миналата седмица България, Гърция и Кипър. Това показва колко е важно да работим ръка за ръка. Това не е национален, това не е само европейски, това е международен въпрос. Разбира се, затварянето на границите не е разрешението, издигането на барикади не е, е разрешаване. Европа и повече Европа, това е разрешението на кризата солидарността, в крайна сметка. Дами и господа, вече има мерки за подпомагане на държавите членки. Сътрудничим си с Фронтекс и с Агенцията за беженците. Европейският фонд за беженците на свой рад и за опазване на външните граници дават средства съвместните оперативни операции на Фронтекс по южните и югоисточни граници на Съюза също са многобройни. Тук трябва да подчертаем по-голямата отговорност, която носим за управлението на Съюза и на външните му граници, предвид необходимостта да спазваме принципа за неотблъскване на емигранти затова кризата и начина по който се управлява нейното развитие трябва да има достъп до допълнително бюджетно финансиране. Тази допълнителна финансова помощ би могла, разбира се, да протича паралелно с операции за управление на беженските потоци и за подкрепа на държавите членки в отношението към тях. Особено ако този беженски поток се увеличи. В този евентуален случай Фронтекс трябва да е готов да действа. Това, разбира се, ще означава допълнително финансово усилие от страна държавите членки за допълнително координиране на действията. И всичко това няма нужда да ви напомня в условията на бюджетни ограничения, в които живеем днес. Нека да ви кажа, че през 2006 година Кристина Георгиева, тя от три години, но от 2006 аз самият и много други колеги работим именно по това, по създаването на съвместен механизъм за реакция в случаите, може би в началото на економическа криза, но все повече и повече в условията на политическа и хуманитарна такава. И накрая последен деликатен пункт, от, в положението на този е, регион, където се шири тероризъм. Там има много наемници, чужди наемници. Знаем, че е безпредседентен броят на чужди наемни войници в Сирия в много по-голяма степен от предходни конфликти. За това имаме информация и имаме информация, разбира се, и за това колко се разраства тяхната мрежа за контакти и до каква степен могат да организират и извършват атентати и далече от Сирия в самата Европа. За това отново подчертавам важността на хуманитарната помощ, но не бива да забравя и сигурността на Европейския съюз и на европейските граждани, които пътуват и които могат да станат лесна мишена на терористични действия. Ето това са посланията, които ви нося от Европейската комисия, от комисар Кристалина Георгиева и от комисар Малстрон. Благодаря. Благодаря ви, господин комисар. Сега откривам дебата във връзка с вашите изявления. Господин Манфред Вебер е първи. Уважаеми господин заместник председател, уважаеми колеги, уважаеми представители на съвета и комисията. 93 000 жертви, 2,6 милиона бежанци от Сирия и 4,6 милиона бежанци вътре в страната. Да не забравяме и тях. Ливан забрани да се изграждат нови бежански лагери, защото се бои за стабилността на страната си. Египет пъди сирийските а, бежанци. Йордания и Турция правят каквото могат. Уважаеми колеги, конфликта, който преживяваме в Сирия е просто пред прага ни. От Кипър се вижда с просто око какво става в Сирия. Затова е добре, че днес обсъждаме този въпрос. Уважаеми колеги, за нас всички е много важно, първо, разбира се, да се обърнем към властите в Сирия, да прекратят това безумие, да припомним на всички, които имат влияние да окажат натиск за прекратяване на мезумието. Но първо искам да благодаря на комисията за това, което направи за беженците и отида на място, показа на света как се прави. Имаме обаче и конкретни искания и молби. Първо, Европа трябва да бъде в състояние да предоставя конкретни контингенти. Чух такива думи от съвета, но за факти не знам. Европа трябва да поеме ангажимент пред Върховния комисариат за бежанците, за определен брой бежанци, които да дойдат в Европа. Уважаеми колеги, длъжни сме да помогнем на място, както и в съседните държави, беше казано, че имаме проблеми с финансирането. Аз ще бъда по-конкретен. Срамота е, че Европейският съюз още няма коригиращ бюджет и че не сме в състояние като Европейски съюз да поемем отговорността си в съседните държави. Освен това, колеги, с оглед на драмата в Лампедуза, не бива да забравяме, че на границата трябва да се прави разлика между хора, които действително са преследвани и хора, които влизат незаконно. Това също е част от истината. И последното, което искам да кажа, господин председател, моля Европейския съвет да постави тази тема като приоритет в дневния си ред. Въпросът не е технически. Въпросът е за това дали Европа е хуманна, дали Европа има сърце. Необходим е Европейски съвет, който да вземе конкретни решения за разрешаване решаване на проблема с бежанците. Благодаря. Колега Свобода. Колегата Свобода. Благодаря. В, от името на моята политическа група, в рамките на нашата група, говорихме с три е, беженци от Сирия. Единия от тях беше палестинска жена, която описа всички трудности, пред които е минала. Не всички държави членки са отворени към палестинските беженци. сто? тя говори за е, пътуването с лодката, през с която е дошла стотина хора са умрели по време на, пътуване, по, по време на пътуването. Въпреки трудностите и проблемите, които е имала в Сирия, тя каза, че е имала и много големи проблеми в Европейския съюз. И когато е била попитана какво очаквате от Европа, тя казала, може би, е хубаво да науча някои неща, за да мога, когато се върна, да бъда полезна. Ние обаче искаме да помогнем именно като експерти от името на Европейския съюз. Това е задача, която трябва да поемем. Трябва да отворим границите си за ограничен брой беженци. И това е което трябва да направим. Комисарят каза, е, положението в държавите членки е различно. Ако погледнем броя беженци, ако погледнем броя е, хора, които са поискали политическо убежище и броя на одобрените молби, ще видим огромни разлики в Европа. Някои държави се справят по-добре, други по-зле. Ето защо, господин министър, аз бях много разочарован от е, решението на, министр, на съвета по вътрешни работи. Е, непрекъснато се създават екипи и екипи за бързо реагиране. Няма нужда от това. Има нужда от мерките, които са заложени в нашата резолюция. След две седмици ще има нов съвет. Е, трябва тези въпроси да се обсъдят там. Това е въпрос, който засяга всички нас, всички министри, председатели, всички правителства. Те трябва да си свършат работата. И отново, да, трябва да приемем беженците, но не става дума само за, да им оси... за това да им осигурим подслон. Трябва да им осигурим обучение, да научат нещо за демокрацията, за свободния живот. Те искат една Сирия без джихадисти и без Асад. Те искат една свободна Сирия и ние трябва да им дадем шанса да научат какво е свободата. В нашата резолюция ние се обръщаме към съседните на Сирия държави и ги молим да оставят границите си отворени. Ние говорим за Либия, за Йордания, за Турция, а нашите граници, те не са отворени. Нека бъдем честни. Защо защо не създадем свободни и безопасни коридори за бежанците да идват при нас? Защо не създадем правилни, е, подходящи центрове, в които хората да бъдат посло, подслонени и обучавани? Трябва да се спре тази жестока война. Раз, унищожаването на химическите оръжия е първата стъпка, но само първата стъпка. Трябва да продължим нашата работа, докато има мир и по и помирение в Сирия. Тогава хората ще се върнат. Хората не искат да оставят тук, но хората трябва да имат възможност да построят нова Сирия, такава каквато си я представят. Да бъдеш беженец е трагедия. Нека от този трагедия направим шанс за тях да създадат своята държава с една нова философия, философия почерпена от опита на Европейския съюз. Благодаря. Благодаря. Нашият следващ оратор е господин Верховскат. Благодаря. Аз искам да се обърна с питане към комисията и съвета, а именно дали могат да приемат предложението на парламента, а именно да се организира Европейска хуманитарна конференция по всички тези въпроси. Това е нашето искане. Това се съдържа в нашата резолюция. И преди да приключим дебата, бих искал да чуя дали съветът заедно с комисията могат да се ангажират с организирането на такава конференция. Разбира се, това, което чухме от колегите Вебер и Свобода, ясно вадим извода, че не можем да чакаме другите да действат, а ние самите да стоим с кръстени ръце. Германия прие временно 5000 души. Хиляда и 900 души са приети като беженци с постоянен статут в Швеция. Финландия едно, две, три още, а пък тук го чухме цифра от 50 хиляди. Т.е. това е цинично. Имаме нужда от конференция, от организирането на форум, където да се съберат комисията и държавите членки и те да си разпределят бремето, за да може всички да полагат усилията, които положиха през последните седмици и месеци Германия и Швеция. Разбира се, помощта към Ливан и Йордания. Разбира се, че трябва да им помагаме не само бюджетно, а и макрофинансово, за да могат да оцелеят, да не се удавят в потока беженци, който ги залива. И накрая въпросът е дали трябва или не да задействаме временна защитна директива, така както направихме на времето с Косово. Както каза господин свобода, тези беженци нямат намерение да векуват тук. Така че нека да не забравяме, че управлението на ситуацията е управление на временна ситуация и затова трябва да си служим с всички механизми и инструменти на международното европейско право. И така, отново повтарям, ние искаме организирането на Европейска международна хуманитарна конференция. Разбира се, там трябва да бъдат поканени и ООН, международните агенции и съседните държави. Не на последно място Сирийският национален съвет, както и останалите работещи на терена. И накрая, господин председател, искам да приключа и да повторя това, с което започнах. Международната общност реагира на а, сирийската криза цинично. Това е срамота. Разбира се, че реагирахме на химическите оръжия, но какво друго направихме? Нищо. Непрекъснато 100 000 души са избити до момента. Непрекъснато загиват хора. Разбира се, загинаха и с, от атаката с химически оръжия, на която ние се противопоставяхме, но какво правим за останалите касапните? Нищо. Страхливци сме подли, страхливци сме и като такива се държим за съжаление. Много благодаря. Госпожа Сърчентини. Благодаря, господин председател. Днес бяха цитирани много числа. Знаем за 2 милиона бежанци извън Сирия, за 4 милиона бежанци вътре в страната. Знаем за беженските лагери в Ливан, Турция, Йордания. И какъв е отговора на Европейския съюз? Вадим си портфейла и се молим държавите членки да продължават да проявяват готовност да приемат бежанци. После пак си вадим портфела, може би още един път ще го извадим, пак ще започнем да се молим нещата да се оправят и какво от това? Ние трябва да се погрижим за 8000 бежанци в Европа. Господин Верховстат цитира някои европейски страни, които правят всичко по силите си. Германия, Швеция. А има страна, която гордо е приела 50 бежанци. Това е моята страна. Тя се ангажира за 2013 година за 50 души. Наистина е срам. Повечето европейски страни обаче пък въобще не участват в приемането на бежанци, както не са участвали и преди. И Белгия, и Литва са сред тях. Ето, пред нас говори министърът от Литва, който каза какви са намеренията на съвета. Пак чух за вадене на портфейли. Но, господин министр, няма да бъде зле, ако кажете тук и Литва ще приеме 100-150 бежанци от Сирия и призовава останалите държави също да дадат своя принос. Ако направите това, за нас ще бъде по-лесно да разговаряме с Йордания, Ливан и Турция. Защото размахването на портфела не е единственото възможно решение. И ако ние не можем да приемаме повече беженци в Европа, ще продължава да има катастрофи, като миналата седмица пред Лампедуза, която драма пък и не се случваше за първи път. Знаете колко много хора, че все повече хора загиват, когато бягат от страните си. Много хора се обръщат към посолства за своята молба за убежище. Благодаря. Благодаря. Господин Керкоп. Господин председател, господин комисар, аз не вярвам в общата система за убежище, но смятам, че нашият парламент и държавите членки трябва да направят всичко възможно, за да се справят с хуманитарната криза, която е просто отсреща на нашия континент. Броят на бежанците от Сирия е огромен. И този брой нараства. Нарастват и възможностите още повече хора да загинат по пътя към Европа. Необходима е координацията между усилията на държавите членки. Но тук става дума и за друго. Става дума за морален императив, заложен още в Женевската конвенция. Най-добре е да признаем какви са предизвикателствата пред нас, да обсъдим последствията от трагичните събития пред Лампедуза. Нека предотвратим по-нататъчно по-нататъчна загуба на човешкия живот. И това няма да се случи, като заравяме главите си в пясъка. Тази криза няма да приключи, просто като я игнорираме. Не става дума само за Италия, Испания или Малта. Това е общ проблем. Видяхме как реагираха Германия, Швеция и Обединеното кралство. В същото време трябва да се справим и с организираната престъпност, с организирания трафик на хора и най-вече трябва да се получим от грешките си в миналото. Благодаря. Благодаря, госпожа Габриеле Цимер. Господин председател, искам да започна като изразя възхищението си от поведението на много хора от остров Лампедуза. Те самите заплашени да бъдат преследвани от закона спасяваха хора. Мисля, че сме длъжни да отправим критика към италианското законодателство, но и критика към това, което се прави между държавите членки на ниво Европейски съюз. Вчерашния съвет по правосъдие и вътрешни работи беше срам за Европейския съюз. Това трябва да се каже ясно. Пред лицето на хуманитарната катастрофа, пред лицето на това, че и Европейския съюз носи отговорност, да се говори, че европейската политика в областта на обежището няма нужда от промени, не е штраусова политика. Не, това е съзнателна безотговорност. И затова много се зарадвах на това, което вие казахте, господин Вебер. Вие сте от ХДС. Застъпвате позиция, каквато бих искала да застъпи германския вътрешен министр. Вие знаете, чули сте изявленията му. Аз мисля, че те са катастрофални. Не може да застанеш пред всички и да кажеш, че е, не бива да се проявява повече солидарност. Не може да се говори така. Който говори така, той, има, той носи отговорност и за нападенията на десните над е, е, лагери и домове, където живеят бежанци. Какво трябва да се направи? Първо, наистина трябва да проведем Европейската конференция за миграция и обежище. На второ място трябва да променим досегашната насоченост на европейската политика в областта на и, обежището и на трето място да направим нещо по въпроса на законодателството във връзка с влизането в страните, така че държавите членки да могат да помагат на онези държави, които са на външната граница на Европейския съюз да приемат бежанци. Това може да стане и днес, няма нужда от приказки, трябва просто да се направи нещо за да може Европейският съюз да си спечели обратно доверието на света. Освен това, когато се размахват цифри, колко души на 1 милион ще ли да бъдат приети в Италия, да кажем, на глава от населението? Когато се говори така, се забравя за онези хора, които никъде не са регистрирани, така наречените нелегални в Гърция и къде ли не още. Ако не престанем да си затваряме очите пред проблемите, то и положението в Сирия и извън Сирия няма да може да се подобри с наша помощ. Просто изказваме едни съболезнования, които не служат никому. Благодаря. Благодаря. Господин Салавракос. Много благодаря, господин председател. Първата фаза на операцията за, разреш... за разрушаване на химическия арсенал вече е в ход това обезвреждане на химическия арсенал е крачка в желаната посока, разбира се. Аз обаче бих предпочел бих предпочел да бяхме приели предложението на Путин, за да покажем значимостта си като международен партньор. За съжаление обаче не се е, получи така и сега Европейският съюз ще трябва да плати за шегата. 8000 души на ден прекусяват сирийските граници по суша или вода. Тук само сме приели обаче 10 000 на фона на двата милиона, за които говорят статистиките на ООН. Можехме да сме по-щедри, по-великодушни. хиляди са приятите от Гърция бежанци. Пак повтарям, общата европейска цифра е възлиза на едва 10 000. Сега обаче Непрекъснатите обвинения са към гърците. На гърците им се казва мързеливци и ленивци, а пък ние сме най-активните в тази криза, в криза, която се разпростира в целия регион и за това решението трябва да бъде намерено бързо. Благодаря. Господин Штадлер, уважаеми господин председател, уважаеми колеги, сирийската трагедия е резултата, е резултат от лошата политика на Европейския съюз към Сирия. Прекалено рано а, се присъединихме и подкрепихме към сирийската опозиция и така подкрепихме всъщност терористични мрежи. Тези терористични мрежи са отговорни и за стотиците хиляди беженци, особено сред християнските общности в Сирия. Имаме е, сирийски беженци в Австрия и когато човек чуе на какви мъчения, на какви ужаси са били подложени е, в от страна на групи, финансирани от Катар и други арабски държави, е, човек разбира, че не само сирийския режим е отговорен за ужасите в Сирия, а и тези престъпни мрежи. Богатия арабски свят, Катар и Саудитска Арабия, трябва да бъдат включени в финансирането на преодоляването на бежанската криза. Това са също хора, държави, които са отговорни за трагедията. Те са финансирали е, е, оръжия, те са финансирали като цяло трагедията в страната. Това липсва в резолюцията и аз много съжалявам за това. Благодаря. Сега комисарят помоли да отговори на някои от въпросите. Комисар Бърния. Благодаря, господин председател. И така, стигнахме до а, отговорите в а, отговор на апелите на господата Вебер, Зимер, Верховщад, Свобода, Сарджентини за беженците и желанието да се организира европейска конференция. Да, разбира се, отговорът на това е да от името на комисията. Такава конференция ще бъде не само необходима, нужна в настоящия момент, а и с оглед на бъдещите ни реакции, за да можем да имаме поглед върху цялата картина и да извадим съответните изводи. Не винаги имаме такава възможност да се срещнем и да обменим опит с тези, които са на първата фронтова, така да се каже, линия тези, които се борят непрекъснато с трафикантите на жени и деца, на човешка трагедия. Я съм за мутуализирането, за овзаимостяването на тези механизми. Знаем как да го постигнем, има и политическа воля. Тази политическа воля трябва да обхване и действията ни в на место в съответните държави, за да не са принудени хората да бягат оттам. Връзката трябва да бъде Европейски съюз, Върховен комисариат на ООН. Да, разбира се, конференцията би било място за такъв дебат и обмен. И отговора на Европейската комисия е да, ще има конференция. Благодаря за тези ясни думи. Може би ще последва и реакция на съвета, но сега госпожа Матия Матю. Благодаря, господин председател. Трагедията, драмата в Лампедуза днес води до дебат в пленарна зала, до преосмислене на нашите мигра... миграционни политики. Наш дълг е да помогам, помогнем и закриляме сирийското население. 2 милиона сочат цифрите на ООН, така посочи и комисар Барние. Очакванията до края на годината са 3 милиона. Разбира се, че трябва да помогнем на съседните е, държави, които смело, храбро поддържат политика на отворени врати за да не се налага на бежанците да изминават дълги разстояния. 2 милиарда евро е европейската помощ за тези съседни страни. Трябва да се увеличава, защото това е помощ и гаранция за мир. Сега, господин комисар, радваме се, приветстваме вашият отговор на въпросите на колегите. Аз самата щях да задам този въпрос от моята политическа група, така как всъщност го постави вече господин Вебер. Разбира се, че приветстваме тази конференция, но нещо по-конкретно. Как да се справяме с тези миграционни потоци? Госпожа Малстрюм вече работи за повече солидарност и за разпределяне на тези потоци. Това го прави обаче комисар Малстрюм. Държавите членки обаче, за съжаление, не си правят труда да отговорят на този призив. Надявам се, господин комисар, че госпожа Малстрюм ще успее. Благодаря. Следващия оратор, мадам Койон. Благодаря, господин председател. И аз изслушах въпросите и отговорите от името на комисията. Разбира се, ние много от нас отдавна чакаме този глобален поглед на, на миграционните политики, а не само като пулове от някаква игра, които се нареждат без да играчите да знаят какъв е крайния резултат. И така, радвам се, че за за момента няма да има само национални отговори, както в момента има, а ще има глобално, глобално разпределяне на натиска на миграционния поток. И сега, един аспект на тази резолюция за бежанците, за политическото убежище. Разбира се, бюджетни и логистични средства. Това е разрешението за държа... съседните държави. Но, освен това, Европа трябва да се нагърби със собствената си отговорност и да поеме повече бежанци. Защо? Защото в противен случай няма да оказваме реална помощ. И ще създаваме все повече и повече миграционни потоци другаде, които ще са скъпоструващи и опасни. Държавите членки имат, разбира се, възможности, оперативни възможности, законодателни и финансови, за да могат да поемат повече бежанци. Например, да няма визи, да има хуманитарни визи, да има програми за преразпределение. Франция вече практикува така. И това не е единственото разрешение. Има много е, други възможности да сме наистина солидарни към сирийските беженци и приемащите ги за момента държави. Благодаря. Мадам Викстрем. Госпожа Викстрем. Благодаря, господин председател. Изправени сме пред огромна хуманитарна криза в Сирия. Човешкото страдание е неизмеримо. Така че за нас, европейците, е крайно време да покажем какво означава европейска солидарност. В собствените си страни всеки от нас, всички ние трябва да поемем своята отговорност и да приемем най-застрашените хора. На първо място трябва да има квоти от бежанци, които да приемем от големите лагери в Турция, Ливан и Турция и да ги разпределим във всички държави членки. Швеция прие повече от 1100 бежанци, Германия повече от 5000. Останалите 26 страни трябва да вземат пример от тях, за да можем още сега да предложим обежище на стотици хиляди заплашени хора. На второ място е най помалко малко важно да проведем конференцията, за която тук стана дума няколко пъти. И на трето място да помислим за законни и сигурни възможности за закрила на тези хора, например издаване на хуманитарни визи. Благодаря, госпожа Флеотре. Благодаря. Аз няма да е, използвам цялото си време. Бих дала половината, за да дам думата отново на литовското председателство, което си мълчи. Казахте сутринта, че се радвате, че има такъв дебат, такова обсъждане, такава резолюция. Аз обаче се питам дали сте я прочел. И по време на заседанието на Министерския съвет на вътреш, по вътрешни работи вчера, министрите са го прочели това наше предложение и дали са взели конкретни мерки, конкретни предложения. Разбрах, че си записахте, разбрах, че е, ще го дообсъдите следващия път, но в момента спешността е безспорна. Така че изисквам от вас конкретен отговор. Всички казаха, че Европейския съюз трябва да се ангажира с незабавно, немедлено действие. И към това ви приканваме, господин министър. Приканваме ви да вземете сега думата и да кажете какво възнамерява да направим с Министерският съвет, съветът на Европейския съюз. Благодаря. Е, господин Ванеке не е тук. Господин Буркецио. Благодаря, господин председател. Искам да кажа три неща. Трябва да надхвърлим таблин, за да може да приемем повече беженци. Е, Германия не иска и това е срам. На следващо място е, трябва хората, които се занимават с трафик на хора, да бъдат подведени под отговорност. Какво рискуват всички тези хора, които са е, беженци? Видяхме какво се случи пред Лампедоза. Комисар Бърние спомена различните държави, които са готови да приемат беженци, а Италия не бе спомената. Това е Лампедуза. Това е срам, както казва папата Францискос. А когато отидете в Лампедуза. Какво правят политиците, когато отидат в Лампедуза? Те се фотографират и след това се тръгват. Нека видят какво се случва с хората, как живеят хората в беженските лазери, лагери. Те самите трябва да останат няколко дена в този лагер, тези лагери, за да видят какво се случва. Господа Нейнски. Уважаеми господин комисар, уважаеми госпожи и господа, днес в тази зала ключовата дума е солидарност хуманитарната трагедия със сирийските бежанци постави на сериозно изпитание именно европейската солидарност. на първо място както бе казано солидарност по отношение на готовността за приемане на бежанци от всички страни членки на европейския съюз а не само от тези които са подложени на пряк емиграционен натиск. според досегашните договорни рамки дъблин i ii и iii се очаква единствено страните от които се иска убежище да обгрижват бежанците ние променихме след дълги преговори законодателството но нищо не се е променило на практика. на този етап единствено чрез двустранни договори със съседни държави тези бежанци могат частично да бъдат пренасочвани. интеграционният капацитет обаче на държавите е различен. за страни като българя той е особено нисък. това създава сериозен риск от радикализация на обществото и призиви дори за затваряне на границите на второ място солидарността в отпускане на средства към държавите които са най засегнати от бежанския натиск. тези средства са нужни не само за изграждане на нови бежански центрове но и за цяла система от национални инструменти с цел опазване на границата и задържане на бежанците близки до техните родни места. според фронтекс най важната сухоземна граница в европейския съюз в момента е българо турската граница декларираната готовност на българя за членство в шенген я превърна в притегателна дестинация за бежанците но същевременно нереализирането на тази цел става причина те да остават трайно на наша територия. това крие потенциални рискове за нашата национална сигурност. уважаеми дами и господа днес е важно какъв сигнал ще изпрати европейският парламент. европа трябва да е солидарна в поемането на отговорността. благодаря ви. Благодаря, госпожа Вероник Декайза. Благодаря, господин председател. Дори да, си, да се, искаме да се барикадираме, няма да успеем. Особено с оглед на зимата. 6 милиона души, разселени вътре вътрешността на страната. 2 милиона бежанци и по 6 хиляди на ден пристигащи в Ливан. Тоест, нека първо там да погледнем какво можем да направим от дипломатическа гледна точка. И от дипломатическа гледна точка може, има какво да се направи, вече го правим. Нашето посолство в Дамаск, например, прави невъзможното с малкото служители, с които разполага. Аз самата не знаех за постиженията на нашите служители в Дамаск спрямо социалните партньори в Сирия с министърът на социалните грижи и с постиженията за това да бъдат засечени групировки на Алкайда. Аз самата не знаех и постиженията на УНИЦЕФ за децата, усилията и помощта на децата, които от години вече не ходят на училище. Как смятате, че се постига това с дипломатическа помощ? Госпожа Кристалина Георгиева вчера ми каза, че е издействала виза за свои собствени сътрудници, за да могат да работят на место в Дамаск. Така че призовавам към повече възможности за нашите дипломати, защото с дипломация също може да се постигне много. Благодаря. Мадам Шраке. Госпожа Шраке. Thank you, President, Commissioner, colleagues. For two and a half years we've been... Уважаеми дами и господа, от две години е, сме свидетели на тази криза в Сирия. Политически и дипломатически Европейския съюз сиди и гледа. Това е една война, която е, е близка до нас, е война, която рискува сигурността на целия близък изток. Това е хуманитарна катастрофа, хуманитарна катастрофа от години пред нашия прак – Ситуацията на беженците се влушава. Европейският съюз обещава хуманитарен подкрепа и аз благодаря на комисар Георгиева за нейното ръководство и усилия, но на нас ни трябва специално действие, обединено действие с всички заинтересовани страни. Трябва да организираме конференция в която да вземат участие всички международни актьори. Трябва да подслоним беженците и трябва да прекратим а, нагласа на такива страни като Холандия, която а, има квота само за стотина 150 държави. Нека вземем пример от страни като Ливан, които послоняват хиляди беженци. Идва зима, не може тези хора да стоят на, на страни в, в студа. Благодаря, господин председател. Нека прекратим тази брутална война. Тя е ужасяваща. Вярно е, че ситуацията привлича вниманието на парламента и това е добре, но още по-важно е, че хората, които бягат от Сирия, те трябва да бъдат защитени от международната общност. Ние не може да се намесим в страната по военен начин. Това е правилно, но също така е правилно да реагираме с хуманитарна помощ. Аз съм дълбоко загрижена от страданията, които, трябва, на които са подложени хората от Сирия, особено християните в Сирия. Има сигнали за това, че именно тези хора са прицел на атаки и насилствено биват подлагани на и насилствено биват подлагани на натиск да приемат мюсулманската вяра. Трябва да организираме конференция в която и правата на християните в Сирия да бъдат засегнати. Те трябва да бъдат подкрепени по всеки възможен начин. Благодаря, господин Бирк. Е, господин председател, господин комисар, господин министр, колеги. Единият губещ от кризата в Сирия се знае. Това е населението. 6 милиона беженци общо в и извън страната. Това е последствието. Реалното решение би било единствено политическото решение. Вече са предприяти първите стъпки в това отношение и се надявам, че те ще бъдат резултатни, но докато чакаме резултатите, следва да предприемем спешни мерки сега. Лагерите, в които а, са, се намират повече от 150 хиляди души, трябва да се подготвят за зимата, за да могат а, хората там да имат достойни човешки условия през зимата. Освен това, и тук подкрепям комисията, е необходимо инфраструктурата в местностите близо до сирийските граници да бъде подпомогната, да се строят училища, защото голяма част от беженците са деца Инфраструктурата, вода, канализация, всичко това е от голямо значение за бегалците, много от които живеят вече там у свои роднини. Също така трябва да обърнем внимание на арабските държави, че не може само Европа да поеме отговорност и съседните държави да бъдат подпомагани от Европа, трябва да участват и останалите арабски държави, за да може да се разпределят арабските бежанци в арабския свят. Разговарял съм с много хора и констатирам, че много хора биха желали преди всичко да останат в региона, вместо да се отдалечават, за да могат след края на конфликта максимално бързо да се приберат Председателят, благодаря господин Лопес Аквила. Благодаря господин председател. Резолюцията за конфликта в Сирия, която ще гласуваме, предполага призив. Призив Европейският съюз да се нагърби с с отговорността си за закрила на сирийското население. Това не значи само съпричастие, а значи солидарност. Солидарност значи работа ръка за ръка с държавите членки не трябва само да мислим за економическа помощ на съседните на Сирия държави, където има най-много бежанци. Трябва Европейският съюз да използва всички инструменти, с които разполага, а именно Европейската система за бежанци член 25 за визите и има възможност да се издават така наречените хуманитарни визи или пък член 5 от договора Шенген, където се предвижда отваряне на границите в случай на беженски поток или чрез разселване на беженци друга една възможност, а не само временните, а постоянни разрешителни за пребиваване като беженци. Пример за това ни дават Германия и Швейцария. Трябва всички да последваме този пример и да престанем да отблъскваме мигрантски потокци, което всъщност е нарушение на международното право. Благодаря. Чиянако. Госпожа Янако, благодаря господин председател. Да, наистина това е игра на нерви, мръсна игра, ако позволите, между режима в Сирия и групировки, които желаят да е, въздигнат друга диктаторска система, именно теократичната система на управление. Нека да потърсим политическо решение. Това е единственото мъдро решение. Финансовата и хуманитарна помощ сега за най-засегнатите държави. Хуманитарната помощ на комисията трябва да бъде обект на контрол, за да не се превърне в финансиране на определени интереси. И накрая смятам, че наистина трябва да организираме тази европейска конференция, за която каза комисаря. Трябва обаче да изчакаме отговора на съвета, защото на тази конференция трябва да стигнем до общи изводи за нашата обща миграционна политика. Следователно, държавите членки трябва да носят съответна и добре изчислена спрямо възможностите им отговорност. Разбира се, че тук приемаме бежанци, бежанци от цял свят. Не го правим от вчера. Сега обаче днес сме изключително нестабилни, резултатите, които постигаме, са незадоволителни, защото най-голямата част от отговорността пада върху средземноморските държави. Аз призовавам за участие на всички държави всички държави на Европейския съюз, всички западни държави, цялата международна общност. Само заедно можем да потърсим и намерим политическо решение. Благодаря. Е, Благодаря, господин председател. Три въпроса. Тези, които казват, че отварянето на границите на съседните държави има влияние върху Европа, са изключително прави. Гърция и Кипър са също съседни държави. И в този случай на Гърция и Кипър не можем да стоим с скръстени ръце Особено ако искаме от други държави, като Ливан и Йордания, да продължават да приемат беженци. Не може за Гърция и за Кипър едно, за Ливан и Йордания друго. Това е срамота. Нещо интересно чух сега за разселването на беженци, за това кои държави биха били склонни да приемат беженци. Само три, т.е. много малко от големите държави членки на Европейския съюз прозвучаха като имена. Къде отиде величието на Европа, величието на големите европейски държави, които се смятат за велики? Малките тук са велики. Така излиза. И накрая, в заключение, комисарят спомена чуждите наемници. Това е тук най-важното. И тук трябва да помислим какво можем да направим, защото знаем кой финансира, кой помага, кой налива масло в огъня на този конфликт и отвътре и отвън. Знаем, че това са наши партньори, наши европейски партньори, Катар, например. Искаме ли Сирия да се взриви? И какво ще правим с беженските потоци, които ще проистекат от този взрив? Благодаря, господин председател. Thank you. Господин Милян Мон, благодаря. Cifra... Броят на беженци от Сирия са 2 милиона, чухме го вече няколко кратно, които в по-голямата си част са в Ливан, Турция, Ирак и Йордания. Тези беженци са признак за трагедията както са признак на трагедията повече от 10 000 загинали. Един милион от тези беженци са деца. Европейският съюз, както чухме от комисар Берние, е на първо място в международната общност, която подпомага беженците. Радвам се, че го, да го чуя от комисаря, комисаря. Радвам се да чуя и че ще продължим да работим с тези с тези принципи. Освен конкретната помощ има обаче и принципен въпрос. Принципният въпрос е да се сложи край на войната в Сирия. Това би било най-добрата помощ, която можем да изпратим на сирийския народ. Т.е. трябва да работим с всички останали международни партньори за намирането на политическо решение, което да прекрати конфликта. Нека да проведем веднъж за винаги така наречената е, Женевска конференция Надяваме се, че това ще се случи през ноември месец. Набраната инерция за мораториума на химическите оръжия трябва да бъде използвана за по-нататъчен напредък. Разрушаването на химическия е, арсенал не трябва да забави, а да засили умиротворяващия процес. Това ще бъде най-добрата помощ, която можем да предоставим на беженците и на приемащите ги държави. Благодаря. Мистер Скори Ямаков. Господин Марко. Благодаря, господин председател. Сирийската трагедия все пак не доведе до още по-голямо влушаване на гражданската война, но са засегнати и много съседни държави, дори вече и в Близкия изток, и в Европа проекто резолюцията, която обсъждаме, е крайно необходима и трябва да бъде подкрепена, защото в нея става дума за един много важен принцип по повод на трагедията в Сирия. Има държави, които правят повече от Европейския, в Европейския съюз. В Германия са обработени 15 000 молби за обежище. Швеция прие много бежанци. И всичко това се казва в нашата резолюция. Ние настояваме държавите членки да приемат беженци от Сирия, но да имаме по-единен подход и да проявяваме повече солидарност между държавите членки и с държавите членки, които страдат от особен натиск. Защото все пак сме съюз, не сме сборище от отделни държави. Ето защо без никакви условия и условности трябва да започнем да действаме, да подкрепяме Италия, Гърция, Малта, които ежедневно търпят а, беженски натиски, не могат да се справят сами. Благодаря, господин Штир. Председниче, преко 2 милиона избеглица, от тога 400 тисуча деца Благодаря. 2 милиона са беженците, над 400 хиляди са децата сред тях. 6 милиона хора са бездомни. Това не е само статистика, това са съдби човешки. Какво се случи в Лампедуза? Трябваше ли да се случи такава трагедия, за да най-накрая, за да може Европа да реагира? В моята държава имаше 8000 беженци по времето на агресията на Милошевич. Знае от баща си, че той е бил самият беженец по време на Втората световна война и че приемащата държава играе огромна роля за това беженците да се върнат след войната обратно по домовете си. Парламента трябва да продължи да е в контакт с демократичните сили в Сирия. Е, хората, които не преследват, а защитават християните в Сирия. Е, всеки сирийски гражданин има право на защита и право да се върне в къщи. Госпожа Исая. Господин председател, уважаеми господин комисар, повече от 2 милиона бежанци са напуснали Сирия. И това е товар, поет преди всичко съседните страни, Йордания, Турция и Ливан. Тези страни се нуждаят от подкрепа, за да понесат бремето. Посланникът на Йордания през лятото каза, че ситуацията представлява заплаха за вътрешната стабилност на Йордания. Наред с хуманитарната помощ, европейските страни приеха определени контингенти от беженци, преди всичко жени и деца. Трябва да се подчертая, че Германия действително приема 5000 души, Швеция 1500, Финландия също 1500, повечето от Сирия наред с тази програма за приемане на беженци трябва да намерим някакво по-окончателно решение. С приемането на така наречените квоти от беженци не можем да решим а, въпроса. Трябва да се предприемат мерки за хуманитарна помощ и временна закрила. Благодаря, а сега преминаваме към спонтанните изказвания. Колеги, получих 15 заявки за изказване, ще бъде много трудно всички да се изкажат. Може би първите 7-8 колеги ще могат да се изкажат. Госпожа Севела Еска е първият оратор. Благодаря, госпо... госпожо председател. Според доклада на ОНЕ за беженците от Сирия, броят на беженците нараства. Всеки ден с 5000. Това е огромен проблем за страните от региона, които послоняват повечето от беженците. Най-напред трябва, според мен, да окажем помощ на беженците, а не бива да се борим срещу нелегалната миграция. България страда от голям натиск от беженски поток. Беженски поток. Има стотици беженци в България, има стотици беженци и в Ливан. Не би трябвало допълнително да дестабилизираме района. Само 12 държави членки са обещали да помогнат. Аз разбирам трудностите, които някои държави членки имат с бюджета си, но това е бялка хър, както се казва. Благодаря, госпожа Коста. Yes. Grazie, Presidente. E- Благодаря, господин, е, госпожо председател. централната дума, около която трябва да се върти всичко в Европа в момента е солидарност. Гражданската война в Сирия още не е завършила, макар че Световният съвет за мир намери решение на проблема с химическите оръжия. Ето защо Европа трябва да оглави търсенето на политическо решение. Добре е, че имаме тази резолюция, в която ясно се казва, че въпросът за беженците е европейски въпрос, а не въпрос на отделни държави членки. Трябва да намерим разумно решение. Комисарят Бърние спомена за възможното свикване на Европейска хуманитарна конференция с участието на организации на гражданското общество. Това, което ни е необходимо обаче е Европейският съвет да се занимае с темата. Това ще е важен важен политически сигнал, за да можем да реагираме на ситуацията в Сирия. Необходим е и Дъблин 2 като решение на проблема с бежанците. Тъй като няма възможност да се иска обежище извън страната на пристигане. Това за Италия е особен проблем. Нека да учредим института на временната хуманитарна виза, за да можем да отделим онези, които наистина имат нужда от престъпниците, които трябва да осъдим. Благодаря. Благодаря. Повече от 2 милиона бежанци вече са напуснали Сирия. Европа прие общо 8 хиляди бежанци. Какво са 8 хиляди пред 2 милиона? Просто цинизъм. Спешно ни е необходима сериозна програма за разселване с реалистични числа. Призоваваме съседните на Сирия страни да държат отворени границите си. Следователно, ние самите трябва да държим своите граници отворени, за да могат да влизат законно бежанци с хуманитарни визи. Стига сме сочили с пръст другите да започнем да действаме тук и сега. Можем да помогнем на хората без да чакаме мандат на ООН. Можем да направим нещо конкретно, да помогнем на много хора. Нека не прехвърлям отговорността на съседните на Сирия държави. Благодаря. Благодаря, господин председател. Има една метафора, че мъже, жени и деца, невинни хора страдат от ужасите на бруталната гражданска война. Това е така. Всички те се опитват да оцелеят, но в крайна, година, в крайна сметка половината от населението на Сирия се нуждае от хуманитарна помощ. Много от сирийците не вярват нито на Асад, нито на опозицията. Какво правим ние? Ние дволичим. Ние желаем държавите съседни на Сирия да държат отворени границите си, а ние ги затваряме. Това произвежда трагични резултати. 27 цента струва един беженец. Това е което се отделя до момента. Трябва да се отделят много повече средства. Има нужда от инвестиции в услугите, в образованието за всички беженци. Благодаря. Благодаря, господин Мерфи. Господин Гжип. mówienie dzisiaj o katastrofie humanitarnej w syrii to przede wszystkim е, е, Съвета за сигурност на ООН не е много проактивен в а, е, тази ситуация. 10 000 са жертвите на конфликта до момента, милиони са разселени вътрешността на страната, много други са вън от границите на родината си и се нуждаят вопиющо от помощ. Тоест, много чакат на нас, включително и християните и другите верски мълцинства, които също са потискани в Сирия или пък много други, които са жертва на терористичен натиск, който дестабилизира допълнително страната. Всички чакат на нас и ние не сме на висотата на тези очаквания. Решението трябва да бъде работа по посока на мира, върховенството на закона и възможност за емигрантите се върнат в породните места. Благодаря. What should be the priority for Frontex? Ана Гомеш, какви трябва да са приоритетите на Frontex и другите е, агенции в Европейския съюз? Дали да се спасят човешки животи или да се връщат обратно насилствено? Каква е отговорността в е, Лампедоза? Имаме нужда от една обща европейска политика по убежището. Беженците ще идват все повече, тъй като войната се разраства. Трябва да подкрепим беженците, трябва да имаме средства за това. Европейския съюз трябва да се погрижи Сирия да не остане без хора, а това изисква по-афективно, по-активно присъствие на Европейския съюз на границите. Европейския съюз трябва да направи повече за орг... на поли... от политическа гледна точка, трябва да направи повече за демократическото бъдеще на е, Сирия. Господин Стоянов. Госпожо председател, темата на настоящия дебат е мерки за бежанците. Колеги, вие чухте ли тук в тази зала да са се споменали конкретни мерки? Аз не съм чул да са се споменали конкретни мерки. И не забравяйте, че докато тук си говорим общи приказки, стотици бежанци пресичат границата на съюза между България и Турция вие даже не може да си пречупите езика да споменете че българия е страната в европейския съюз която е приела досега най много бежанци и натискът се увеличава всеки ден. ако сте забравили колеги ще ви напомня че българия беше последната страна членка на европейския съюз която стана обект и цел на ислямския тероризъм. имаше атентат в българия. и този проблем също не трябва да се оставя настрана. докато вие подготвяте конференции на които да се говори в бъдеще време да се говори в условно наклонение. шестстотин евро струва издръжката на един човек в българия бежанец осемдесет евро е пенсията триста евро е средната заплата. това не помага напрежението нараства и не искам тук да се стига отново до минути мълчание по този повод. господин Перкес. Госпожо председател, господин комисар, гражданската война в Сирия има нов елемент след като е, Садам опражни газова атака над собствения си народ. Сега има споразумение химическите оръжия като такива да бъдат унищожени в рамките на година. Но нищо не се говори за унищожаването на убийците. Терористичното въздействие върху населението е все още активно. И това допринася до нарастването на потока на беженците навсякъде в Европа. режимът в Сирия се ползва с безнаказаност. И за това потокът от беженци продължава. Трябват ни действия не само на общностно равнище, а на международно равнище. Благодаря. И последният оратор, господин Хауит. Три неща Чухме за сирийското положение от свидетелствата на нашите гости тук в е, Страсбург за това как трябва да бягат и как е, нямат е, лекарства, но ако има начин да се върнат, те ще бъдат първите, които ще се върнат. Днес чухме и друг вид мнения за това как трябва да работим по сири... разрешаването на сирийската криза и не на последно място чухме и рецептата на британския министър-председател. Протестите за това как да бъдат отблъскнати и усилията за отблъскване на тези беженци, които се опитват да влязат в Обединеното кралство от Франция. Каква тогава е дефиницията за солидарност? за, с която ние боравим. Само 6% от общите сирийски беженски потоци са поети в Европа, при това от само две държави членки. Останалите третират беженците като нелегални емигранти. Благодаря. Сега има думата комисаря Мишел Барние. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, госпожи и господа евродепутати, за въпросите, за предложенията, за изявленията и призивите за действие. Ще отида дори отвъд това, което вече казах за конференцията за Европейската конференция, която смятаме да организираме. Надявам се, че допълнителните ми пояснения ще внесат повече яснота. Госпожо Сарджентини, вие цитирахте цифри. Аз мога да цитирам цифрите от е, най-компетентния международен институт, а именно Върховния комисариат за беженците на ООН. Това е колективен иск подаден към всички европейски държави членки, така да се каже, за 10 000 е, вътрешно разселени и 10 000 беженци. беженци. Това са цифрите, които отбелязах, споменах, за да поблагодаря на тези, които поемат е, бремето и да призува тези, които все още не го правят, да го направят. Пак повтарям, това е организация, която ефикасно и ангажирано присъства на терена. Това, което попита господин Лопес Агилар за визите, за така наречените хуманитарни визи. Разбира се, ние призоваваме към възможно най-великодушно ползване на така наречения механизъм за хуманитарни визи. Но господин Лопес Агилар, нека да ви а, припомня, че това е суверенно решение на всяка суверенна национална държава членка. Да реши или не да използва тази хуманитарна виза. Затова, за мен смисъла на тази международна европейска конференция по въпросите на бежанците – би било сверяване на часовниците, а не просто припомняне на контекста. Разбира се, че е трудно да се вземат такива решения, особено в момент, в който се надигат националистични движения. Ето за това смятам, че дебата трябва да бъде поставен и издигнат на нова основа. Да се овзаимости така да се каже, да стане взаимен обменът, а не всеки да се спасява само синдикално. Госпожа Нейнски повдигна конкретния въпрос на държавите, които са нагребена на вълната, разбира се, Гърция, Италия, Кипър, но и България. Миналата седмица заедно с тези държави бяхме на мисия на терена, за да преценим какви средства ще са им достатък необходими Допълнително, госпожа Янако и господин Салавракос дадоха примери с Гърция, с системата за предоставяне на убежище, както и за необходимостта от нейното консолидиране чрез техническа помощ не само финансова. Госпожо Гийом, вие повдигнахте необходимостта от повече средства и аз казвам същото, госпожо депутат. Сега обаче от името на комисаря по тези въпроси, просто <laughs> искам да ви припомня още веднъж, че сме изчерпали бюджета за 2013 година по тези въпроси. Така че това, което смятахме, че може да се извърши през 2013 и което, ще, и което смятаме, че ще трябва да се извърши през 2014, то трябва да дойде от друга приходна линия. Бюджетът е изчерпан. И в заключение, госпожо председател, уважаеми госпожи и господа евродепутати, господин министр, последното, което чухме от госпожа Декайзер, благодаря на кметицата на Лампедуза и на населението на този остров, който ни дава урок по солидарност. Искам да им кажа, че не са. Не са само те, не са единствени. Има и други хора, които с е, кураж и без показност работят и правят същото, каквото видяхме, че направиха в Лампедуза. Има такива хора в Дамаск, в Бейрут и тези хора, за които говоря, са служителите на неправителствените организации. 2 милиарда евро. Това е финансовата помощ, която тук цитираме за Сирия и за основ, основ, държавите съседство. 44% от тази помощ обаче отиват в Сирия и тези правителствени е, организации, които все още са оцелели и на крак в Сирия и за неправителствените такива. И така, в заключение, има много причини, поради които пред лицето на тази драма в Сирия и на много други места по света, за съжаление, необходимостта е да отговорим заедно, единогласно. Европейски трябва да бъде отговорът, не национален всичко, с което разполагаме. Трябва да бъде мобилизирано всичко, трябва да бъде поставено в услуга на тази кауза. Гражданска защита, борба срещу тероризма и срещу трафикантите на хора, подпомагане на развитието, както разбира се и приема на бежанци. Всички тези въпроси, с други думи, трябва да бъдат поставени на масата на обсъжданията от европейските лидери. И в заключение отново повтарям, че политическият, европейският политически дебат ще даде добавената стойност, а не паралелно протичащите в пространството национални дебати, които в крайна сметка, водят до разнобой. Благодаря. Uh, а сега, от името на съвета, заместник министъра по европейските работи, господин Вициус. Благодаря, господин комисар, уважаеми дами и господа. Благодаря за обмена на мнения. Европейският съюз и държавите членки правят много при настоящите обстоятелства, за да облегчат страданията на сирийските беженци. Но естествено, ние не бива да сме самодоволни. Едно цяло и половин милион сирийци. Извинявайте, 2,5 милиона сирийци са беженци. Още милион вероятно ще напуснат границите до, на Сирия до края на тази година. Не знаем какво ще се случи през 2014 година. Нека положим усилия да се справим с причините, поради които хората напускат страната си. Имаме нужда от устойчив мир в Сирия. Нека подчертая следното. Литовското председателство още от самото начало, още от първия ден на председателството, беше активно ангажиран, ангажирано с сирийската криза. Миналия месец бе одобрено становището на съвета. Ние търсим общо решение на европейско равнище. Литовското председателство ще продължи сътрудничеството си с върховния пред, пред, представител и вице-председател на комисията и другите международни актьори ще продължи усилията си за установяване на стабилност в Сирия. Трябва да използваме всички възможности за предоставяне на международна хуманитарна помощ за бежанците. Трябва да имаме нагласата на нулева толерантност към убиването, мъчението на мъже, жени и деца и на насилието на сексуална основа. Жените и децата са най- уязвимите жертви. Трябва да осигурим сигурността и безопасността на хуманитарните работници и медицинските работници. Те трябва да могат да минават свободно през границите и да имат свободни доставки, сигурни доставки с медицински продукти. Сирия трябва да даде възможност за поощряване на хуманитарните операции, така че всички хора в Сирия, които имат нужда от медицинска помощ, да бъдат достигнати. От страна на Европейския съюз трябва да увеличим усилията си, да координим хуманитарната помощ и да укрепим усилията си така, защото хуманитарната помощ да бъде по-ефективна. Ситуацията е много сериозна. Знаем, че имаме финансови ограничения. Но въпреки това трябва да положим всички възможни усилия. Така че броят на беженците да не се увеличава от предвиденото до момента. Сега, по отношение на конкретното предложение, отправено от господин Перховщад за организиране на хуманитарна конференция, така както е записано в резолюцията на парламента. Естествено, аз приветствам предложението. Освен това, аз приветствам положителния отговор, даден от комисар Берние. Председателството е готово да работи в тясно сътрудничество за организирането на конференцията. Комисията поема основната отговорност за организирането, но конференцията не е достатъчно. Европейския съюз трябва да оказва по-нататъчен натиск върху международните партньори, върху международните играчи, които са заинтересовани от ситуацията в Сирия. Трябва да намерим решение на хуманитарния проблем в Сирия. И нека използвам тази възможност да изразя своята благодарност на господин Акелар и на целия Европейски парламент – за вашата навременна и подходяща резолюция. Смятам, че със съвместни усилия ще успеем да помогнем на сирийския народ за постигане на едно дългосрочно решение. Благодаря. Ζήτηση ολοκληρώθηκε. Е С това приключваме настоящия дебат. Имаме едно предложение за резолюция. Резолюцията ще бъде гласувана днес в 11.30. Преминаваме към следващата точка от дневния ред.